Дами и господа, от петък личните ни данни, личният ни живот са защитени по-добре от манипулации и злоупотреба. Това става заради влизането в сила на новите правила за защита на данните, които бяха защитени от Европейския парламент. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха по този важен регламент и по-специално на докладчика Жан-Филип Албрехт който ще стане министър в Германия на което и за което му пожелавам всичко най-добро. Общия регламент за защита на данните е най-голямата реформа на законодателството за личните данни още от е, зараждането на интернет. Това е една стъпка напред. Така гражданите ще могат да използват спокойно интернет в Европа, но и в останалата част на света. С този регламент всъщност ние показахме, че можем да заложим световни стандарти в защитата на личните данни. Ние сме в авангарда на опазването на личните данни на гражданите. Платформите онлайн, Дружествата, са, на които даваме своите данни, трябва да кажат какви са техните намерения, когато използват същите тези данни. Трябва да получат нашето съгласие, независимо в коя държава работят няма да имаме вече никакви възможности за прикриване, за избягване или е, скрити зони. Надяваме се вече да няма скандали, е, в които се използват данни за повлияване на президентски избори. Когато се използват данни, трябва да получите уведомление до 72 часа. Ще има големи наказания за онези, които не спазват правилата. 4% от годишната печалба могат да бъдат на, те, на, на тази сума могат да възлизат тези санкции. За големите гиганти това ще бъдат милиони долари. Ние заложихме е, авангардни стандарти в тази сфера. Искаме онлайн платформите да подхождат отговорно към европейските граждани. Много се е, гордея и с това, че големите световни платформи ще спазват нашите стандарти. Задачата ни обаче не е приключила. Нашите приоритети включат в и управление на технологичната революция посредством адекватни правила. Трябва да гарантираме коректното функциониране на цифровия пазар за онлайн операторите. Това включва не само защита на личните данни, означава и данъчна система, както и опазване на авторското право и правата на потребителите. Благодаря ви за вниманието. Откривам заседанието на Европейския парламент, което бе прекратено на 3 май. Протоколите, одобрени ви, са ви раздадени, има ли някакви възражения, протоколите се приемат. Компетентните френски органи каме.